Hi. Good morning. Добро утро. I will speak in Portuguese. Ще говоря португалски. Добър ден на всички. Ще започнем нашата работа. Моля, седнете. Uh, Сега първата точка от дневния ред е приемане на дневния ред. Има ли някакви възражения, но пък има искане за промяна в дневния ред. И по-специално точка 15. Става дума за точката посветена на посещението на делегация на комисията в Атина. Помолих бяхме помолени тази точка да се разгледа на 17 декември. И ако нямате възражения, ви предлагам да приемем дневния ред с това изменение. Uh, Passamos então Така. А сега минаваме към точка втора на дневния ред. Съобщение на председателя. ще прочита на английски това, което ми беше предадено. Става дума за Корикендун към приятия текст Европейския социален фонд. И правил, правилника прият в пленарна зала по време на ноемврийската сесия. Коригендума беше разпратен на членовете на комисията. Съгласно член 216 от правилника, процедурния правилник. И е, промените ще бъдат разгледани и прияти в пленарна зала на следващото заседание. Б. Point C is about uh, the electrical. Да. <laughs> така. А, точка Б беше за устния превод, точка а, С за документите, които са на разположение на всички в електронен вид и нашето заседание се предава по интернет. А сега минаваме към точка трета. Минавам отново на португалски. Става дума за доклад на Адам Коза относно положението с основните права в Европейския съюз през 2012 година. Докладчика Адам Коза има думата. Заповядайте. Уж uh, compromissos докладчикът ще ни обясни какви са компромисите, които в момента се обсъждат между различните политики. Благодаря ви, госпожо председател, скъпи колеги. нашето сътрудничество бе достойно за пример. Разбира се, имаше различни но успяхме да постигнем компромисни решения. Обединихме се около два компромиса, тъй като просто не успяхме да включиме всички предложения в един компромис. Така че е, разполагаме с компромис А и компромис Б. Много ви моля да ми извинете. Ето намирам е, документа. Ципел Асонь и Шламперт Асонь. Госпожа Зипел и госпожа Напърш. Uh... Е, направиха предложение и двете колеги, както и самия аз, се споразовяхме за изработване на компромис. А същата процедура се приложи и при формулирането на компромис Б. Исках обаче да обър... да, ви обър... да ви обърна вниманието ви на факта, че а, НП не подкрепя известен брой изменения, а аз не приемам също така а, процедурата, която бе въведена от председателя на комисията. Преди два месеца аз предложих на вашето внимание един текста, а преди една седмица председател, председателката ме, увед, ме уведоми, че една, една, един параграф от моя текст е бил заличен, тъй като, ми обясни тя, този, тези дейности не влизат в рамките на правомощията на нашата комисия. Аз съм а, е, не възразявам срещу а, е, нейното решение по принцип. Аз съм сигурна, че тя е права, но смятам, че трябваше да бъда уведомен за това. А, и ми, сега ще предложиме един а, е, последователен и а, подобрен текст на комисията Либе. Става дума, както добре знаете, за положението в Европа, основните права на европейските граждани. Става дума за всички основни права, включително и социалните основни права, така както са е, залегнали в е, договорите. Благодаря ви за сътрудничеството и очаквам е, вашите мнения и становища по въпроса. Благодаря, господин Коса, казва председателката. Благодаря, палавра, сеньора Зибел. Госпожа Зибел. Благодаря, госпожо председател. Аз също ще бъда кратка. Още на последното заседание казахме, че няма кой знае какви проблеми в този доклад и бихме могли по принцип да се съгласим с компромиса. Постигнахме добра, добри резултати и е важно с въпроса за основните права, да, да се занимаем с въпроса за основните права и по-специално тези на работодатели работещи, занети е, Винаги е, има някакви различни позиции, винаги има различия, но с този компромис всъщност е, постигаме едно добро сътрудничество и добра, добър доклад. Сега някои не са съгласни, защото имат... Е, някои не са съгласни, защото е, е, участват в доклади с други комисии, но аз мисля, че резултатът ни в крайна сметка е добър. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Кожа за свършената работа. Той беше на разположение многократно, когато имахме нужда да обсъждаме въпроси с него, за което сме му признателни. Колкото до становището на Комисията по доклада за правата на човека, първоначалният вариант е, се беше отразил твърде малко от това, което ние предлагахме. Доклада на Либе обхвана бе обхванат в цялостния му вариант, но моите предложения е, и други не бяха особено е, адекватно отразени. Алде подкрепи повечето от измененията и компромисните текстове, но си остават е, няколко проблемни въпроси. Ние можем да подкрепим предложение за изменение 17. Не можем. не тройката отговаря за, е отговорна за, за проблемите на някои държави. Колкото до 11 и 12 е, възнамеряваме да се въздържим, е, защото смятаме, че някак те не се връзват с останалия текст, е, особено изменение 11 а 12 пък е доста размито, доста мъгляво и не е достатъчно точно. Изменение 20 По него искаме разделно гласуване. Но други съществени проблеми няма е, според нас с този документ. Благодаря на господин Кожа за отлично свършената работа. Алде ще подкрепи становището. Obrigada, Sra. Ovir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 Дай да си го довърша. Довърши се. Благодаря много. Благодаря. И аз мисля, че успяхме да постигнем целта, която сме си бяхме набелязали първоначално. Просто подхода ни за постигане на целта беше малко по-различен. Аз самия почерпих вдъхновение от Европейската харта на правата на е, човека. Колкото до изменение номер 17, е, моята политическа група не подкрепя това изменение, както и изменение номер 22. Всички останали изменения се подкрепят от моята политическа група и смятам, че наистина постигнахме един е, подобрен а, текст. Още веднъж обаче бих искал да се върна към процедурата, приложена от нашата председателка, но а, смятам, че а, е, имаме сега вече така, общо виждане по нещата и ви благодаря за всичко свършено до тук. Благодаря, казва председателката. Благодаря, господин Колоса. Ще гласуваме това, този доклад след малко. Комисията Либе ще гласува доклада на 16 или на 17 декември, а смятаме, че ще можем да внесем доклада за разглеждане в пленарна зала по време на януарската сесия. А сега... Ok, uh, tenho a informação que a relatora do próximo. Току-що ми съобщиха, че докладчика по точка 4 за преговорите с съвета относно организацията на извадково изследване на а, работната сила в общността отсъства, а, но нашия докладчик отсъства в такъв случай или тук що пристигна. No, she's not here. She's not here. Um... <laughs> Peço desculpa. Ah, parece que de facto a relatora não está presente na sala. Не. Явно, че докладчика все още не е тук. Господин Насарка смяташе, че докладчицата е тук, но не е, няма. Така че ще прекратиме заседанието и ще дам няколко минути пауза преди да продължиме момента, в който дойде доклад. Шер колеги, или нова... Скъпи колеги, часът е 9.33. Е, закъснели сме с 3 минути. Моля да ме, извине, да ме извините за това. Предлагам ви да започнем да гласуваме по точка 5. Става дума за доклад по собствена инициатива La protection sociale pour... Социална закрила за всички, включително за самостоятелно наетите лица. Докладчика е Вили, Вилижия Блинкевичута. А, по становище на Комисията на жените. Така, под заглавие едно. Господин Миньон. We just have um, on, on the LD uh, voting list. Uh... Uh, тук що получихме списъка за гласуване на АЛДЕ. Ние не подкрепяме някои от измененията от компромисите. Просто това е за ваша информация. защото продължихме преговорите до снощи през нощта. Някои от компромисите не са подкрепени от нас, просто за вашо... А искате ли да ми кажете кои са или е, H, G, S? и ДАА. ДХЖСБАА. Така вече всички, всички знаят кои са компромисите, които не подкрепяте. Така, под заглавие едно, изменение 35 с Ханс Бекер са против, въздържали се. Да провериме. Моля, гласувайте. Ма ние имаме тук има. Всички ли гласуваха край на гласуването? Закон. 13 за, 14 против, 3 въздържали се, отхвърля се параграф 1, компромис и включено от, внесено от 4 политически групи, включително АЛДЕ, за, против, въздържали се, приема се. След параграф 1, компромис ЖИ, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 6, комисия на жените за, против, е, докладчицата би трябвало да е за, а променила си е мнението, но тук не е отбелязано в моя списък на гласуване за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 7. Комисията на жените за, против, въздържали се, приема се 2. Изменение 42 отпада. Параграф 3. Компромис К. Внесен от 4 политически групи за против въздържали се. Приема се. Компромис А, Б. Внесен от 4 политически групи за против въздържали се. Приема се. Параграф 4. Компромис Л. Внесен от 4 политически групи за против въздържали се. Приема се. Параграф първи комисията на жените докладчика е против, защото жените често си променят мнението за против, въздържали се, прие, отвърда се. Параграф 3. Комисия на жените за против въздържали се. Приема се. Параграф 5. Компромис М. Днес от 4 политически групи за против въздържали се. Приема се. Компромис Н, внесен от 4 политически групи за против, въздържали се, приемат се. Параграф 12, комисия на жените, докладчика е за, да, против, въздържали се, приема се. Параграф 13, за, против, въздържали се, нека да провериме. Става дума за параграф 13. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 15 за, 5, 16 против. Отхвърля се. Параграф 14 за, против, въздържали се. Приема се 17 параграф за, против, въздържали се. Приема се 11. Приема се Параграф 18. Комисия на жените по докладчика е против, за, против, въздържали се. Отхвърля се. Параграф 6. Компромис е за, против, въздържали се. Приема се. Параграф 7. Компромис Б за, против, въздържали се. Приема се. След параграф 7, параграф 8. Докладчика е за, приема се. Компромис КУ за против въздържали се. Приема се параграф 8. Компромис Р за против въздържали се. Приема се. Параграф 9. Компромис Ф, за против въздържали се. Приема се. Изменение 84, внесено от докладчика с устно изменение, внесено от Алда. Има ли възражение? Няма. 84-то за, против, въздържали се, приема се. Параграф 10, три изменения за заличаване. 85, 86 и 87. Кой е за тези изменения, за против въздържали се, отхвърля се. Компромис те, за против въздържали се, приема се. След компромис, е, параграф 10, компромис У приема се. 11 параграф, 93 и 94 за заличаване. Кой е за тези изменения? Става дума за изменения за заличаване на текст. Нека да а, провериме по електронен път. Край на гласуването. 15 за, 16 против. Отхвърлят се. Изменение 95-то отпада. 96-то внесено от колеги от Зелените с искане за разделно гласуване от Алде. Първа, чаша, първа част без uh, in the form of an EU social protection floor. Кой е за, против? Нека да провериме 96-то първа част. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 19 за, 12 против. Приема се втора част. За, против въздържали се. Нека да провериме гласуването по втора част. 96. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 16 за, 16 против. Отхвърля се. Параграф 12 за заличаване 97, 98 и 99 на Есая Мани Шогор. Компромис В кой е за премахването на параграф 12? Сега гласуваме компромис В. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 13, 102 от Малика Бенарапато и Мариже Корнес, Корнелисън. За, против, нека да провериме. Гласовите електронно по 102. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 16 за, 16 против. Отхвърля се. 103-то. Сари Есай, на Сари Есая. Докладчика е против, за, против, въздържали се. Нека да провериме. Гласувайте по изменение 103. Край на гласуването. 16 за, 11 против, 15 въздържали се, приема се, благодарение на въздържалите се. 104-то изменение за против. Въздържали се, нека да провериме 104-то изменение. Край на гласуването. 19 за, 13 против. Приема се с мнозинство. 105-то, внесено от същите колеги за против. Въздържали се. Нека да провериме 105-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 16 против 16 за. Отхвърля се. Компромис А, С, внесено 4 политически групи за, против, въздържали се. Приема се. Компромис W за против въздържали се приема се. 110 изменение параграф 15. Компромис Хикс. Кой е всъщност за изменение 110, което е за заличаване на компромис Хикс? Е, подхвърля се, в такъв случай гласуваме компромис Хикс, приема се. 16 параграф, 115 пак за е, заличаване. Кой е за 115 изменение за против въздържали се? Отхвърля се. Компромис Y за против въздържали се. Приема се. Параграф 10. Докладчика е за, против въздържали се. Компромис Z. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 128 и 129 отпадат. Така, компромис АА, внесен от 4 политически групи за, против, въздържали се, приема се. 133-то изменение на Мария Корнелисен за, против, въздържали се, Отхвърля се, но нека все пак да провериме. Гласувайте изменение 133. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 15 за, 14 против, няма въздържали се. Трима въздържали се. Приема се. 136-то изменение. за, против, въздържали се, приема се. 19 параграф. Всички изменения отпадат. Параграф 20. Всички изменения отпадат. Съображение А. Компромис А. За, против, въздържали се. Приема се. След това изменение 4 на Фил Беньон за против. Въздържали се. Нека да проверим. Изменение четвърто. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 за, 12 против, 1 въздържал се. Приема се. Компромис Б за, против, въздържали се. Приема се. Съображение С. Компромис С. За против въздържали се. Приема се. Компромис Д. Внесено три политически групи за против въздържали се. Приема се. Компромис Е. Внесено четири политически групи за против въздържали се. Приема се. След това Параграф А от Комисията на жените. Докладчика е за, за, против, въздържали се, приема се. Б, внесен от Комитета на жените, за, против, въздържали се, приема се. Параграф С. Нека да провериме параграф Б. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 17 за, 17 против. Няма въздържал се. Отхвърля се. Параграф С. Внесен от Комисията на жените за. Против. Въздържали се. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? 21 за, 13 против, няма въздържали се, приема се. Параграф Д за против въздържали се, приема се. Параграф Е за против. Въздържали се, мисля, че се отхвърля, но нека все пак да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 за, 14 против, 3 въздържали се. Приема се. Компромис F. Внесено 4 политически групи за против въздържали се. Приема се. 25-то изменение на Константинус Попакис приема се. 26-то на същия вносител за против въздържали се приема се. Компро... Ком... Изменение 27 в съображение Г. Кой е за премахване на компромиса за против въздържали се. Отхвърля се. В такъв случай ще ком... гласуваме компромис Г. Внесено от четирите поли... четири политически групи за против въздържали се. Приема се. Изменение 30. За против въздържали се. Отхвърля се. Параграф Е в Комисия на жените за против въздържали се. Приема се. Компромис ХАШ, внесен от три политически групи, приема се. Приключихме с измененията, а сега гласувайте за цялостни, цялостния доклад с внесените изменения. Край на гласуването. 29 за, 4 има против, 1 въздържал се. Поздравления на доклад. И nous en venons au point 6. Сега стигаме до шеста точка. Да, доклад е, собствениците в финансово участие на служителите в приходите на дружествата. Това е доклад, е, за който е, е доклад е, е работил Фил Беньон е, и комисията по парични въпроси участва също. Изменение 92 е, от госпожа Стайнбрук е оттеглено. На списъка за гласуване групата на е, социалисти Екаре е, са предложили изменение 11 на економическата е, комисия по финансови въпроси, е, както и от либералната група. Предлагам ви от, има и устно изменение. Вносителя, когато дойдем до това изменение, моля, вземете думата. Сега по е, параграф 1, изменение 1, е, е, за, против, отхвърля се. 4 на Екон, за, против, въздържали се, приема се. Преди да продължим с гласуването, да припомня член 15 и параграфи 9, 12 и 13 на ЕКОН. Това е една област, в която имаме изключителни компетенции. Приема се. Две на гласуване. Вече гласувахме. Бихте, гласувайте за 6 на ЕКОН. Кой е за? против, въздържали се. Мисля, че отпада, но трябва да проверим. Моля, гласувайте електронно. 6 на екон. Доста парадоксална ситуация. Край на гласуването. 21 е, са против, значи отпада. Параграф 3, Извинение, че 42. Сарис Есая вносител. За, против, въздържали се. Ще проверим. Проверка за 42, моля. Гласувайте. Гласувахте всички. Край на гласуването. 17 за, 30, 16 против. Приема се. Сега е, параграф Д е, това е изменение за компромис, предложено от е, пет групи. Значи, оттеглена е подкрепата за против, въздържали се, е, при, приема се след непоносимо напрежение от очакването. Пет на ЕКОН, за против, въздържали се, Проверка по 5. Мисля, че отпада. Край на гласуването. Петнайсет за, 17 против, отпада. След това 7 е, сейсаря за, против, въздържали се. мисля, че липсва една страница от е, списъка. Да, липсва ми страница, казва председателката. Така, връщаме се на Па-па-па. Nous до le Сега 8, внесено от Екон. Кой е за? Против? въздържали се. Проверка, моля, по 8. Значи 8 на ЕКОН. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 против, 15... 20 е, за, 15 против. Приема се. 5 е, я за, против, въздържали се, приема се. 46, е, изменение 46, е, за, против, за, против, въздържали се, отпада. След това параграф 5, Две на Екон, две, две части, е, с изменение Issued as a type of deferred compensation. За, против, приема се, прие, е, възражава се, приема се. Втората част е, отпада 5, 15, за, против, въздържали се, в... проверка, моля. По 15 на екон проверка, край на гласуването, 17 за, 15 против, Приема се с три въздържали се. Параграф 6. Компромис Ж. Представя се от 5 групи, внесено от 5 групи. Приема се. Е, параграф 7. Компромис К от 5 групи е, е внесен. Е, приема се. След това 53, 753 отпада. Параграф 8, две изменения отпадат, 54 и 55. Докладчик е против, за, против, въздържали се, отпада. 8. В от уводната част компромис Л от 4 групи е внесен. За, против, въздържали се, приема се. След това параграф 8, компромис М, от пет групи внесен, е, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 8, е, е, изменение 11, е, е, устно изменение извън гласу... искането за гласуване. Сега по първата част, моля, господин докладчик, имате думата. Втората част, е, втората част няма да се гласува, нали? По първата, устното изменение гласи така, смята, че е, Impact Assessment е, се добавя. Това ще помогне там, където сте говори за to assess possibilities of how to create labor practice. Това е, хармонизира и синхронизира изменението на ЕКОН с компромиса, който ние направихме, понеже винаги говорим за тази оценка на въздействието. Винаги сме говорили за това. Така че с, тези, с това изменение ги хармонизираме. Няма е, е, против устното изменение. Сега е, в този модифициран вид на 11, кой е за, против, въздържали се, приема се. С, с е, така конструктивни въздържали се. Сега 14 е, на ЕКОН, за, против, въздържали се, трябва да проверим, да проверим 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 за, 16 против. Няма въздържали се. Приема се. Параграф 9. Две е, изменения са отпаднали. 62 от Сария Сая се представя 63 от Евлин Регнер, Докладчика е против. Е, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 10. Две изменения отпадат от същия вносител. Е, докладчика също е против. Е, гласувайте за компромис Н, представен от 4 групи. За, против, въздържали се. Отпада. Компромис Н от 4 групи. За, против, въздържали се. Проверка. Да видим Гласувайте, моля. Край на гласуването. 22 за, 13 против, е, няма въздържали се. Отхвърля се. След това параграф... Е, да, е, поправя се председателя, приема се. 10 за, против, въздържали се, отпада. Параграф 11, уводната част, компромис О, представено от пет, внесено от 5 групи, за против въздържали се, приема се. Параграф 11, по, е, точка А, е, компромис 5, 5 групи, за против въздържали се, приема се. Е, точка Б, компромис Q, внесен от 5 групи, за против въздържали се, приема се. Точка С, 75 от серия САЯ, за против въздържали се, Отпада. Точка Д. Изменение 76. Е, за, против, въздържали се. Отпада. 77 е, е, приема се, 11 е, компромис Р. Оттеглят, е, екара оттеглят изменението. Компромис С от 5 групи, за против въздържали се, приема се. Е, точка Ж, компромис Т от 5 групи внесен, за против въздържали се, приема се. След това точка Г, 86 е, от Евлина Регнер, за против въздържали се, е, не глас... трябва да проверим отново по 86. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 17 е, за, 16 против, 2, ма въздържали се. Край на гласуването. Е, изменение 86 се приема. 87 от е, Мартин Каслер. За, против, въздържали се. Приема се. 88 Евлин Регнер. Да, за, против, въздържали се. Проверка по 88. Гласувайте. Всички гласуваха. Край на гласуването. 20 за, 14 против, 1 въздържал се. Приема се. 89 от Евлин Регнер. За, против, въздържали се. Приема се. Sur... Attendez, attendez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 Puisque vous l'avez fait sur l'autre 11, faites-le sur celui-là. Не е нужно да ви е, да казвам нищо, защото то се съдържа в текста. Мисля, че всички съгласни с това устно извинение. Няма възра... е, против. Кой е, е за 11, е, поправено по този начин, е, приема се. Е, пребилна точка Б. Е, за, против, е, въздържали се, отхвърля се. След това е, Б, пребила точка Б, за, против, въздържали се, приема се. Е, С, компромис С, пет групи е, вносители, за, против, въздържали се, приема. се приема се. Пребила точка Д, компромис С, пет групи, за, против, въздържали се, приема се. след правилна точка Д. За, против, въздържали се, приема се. 23. Правилна точка Е. Компромис Ф от 5 групи. За, против, въздържали се, приема се. Е, Пребилна точка F, компромис Г, 5 групи, е, приема се. Прембилна точка Ж, компромис ХАШ, пет групи, за против въздържали се, приема се. След това прембилна точка Хаш, е, Евни е, Регнер, е, за против, приема се. Е, компромис И, от пет групи, за против, въздържали се, приема се. И така стигаме до пребилна точка И, 35, е, изменение 35, за против въздържали се, приема се. Жи 36-то изменение, е, Евлин Регнер, за против въздържали се, приема се. Е, К, 37, от Цари Сая, за против въздържали се, отхвърля се. И стигаме до изменение 38 от Антея Макентайр. Кой е за, против, въздържали се, мисля, че е прието, но трябва да проверим. Да проверим по 38. Моля, гласувайте. Всички гласуваха. Край на гласуването. 17 за, 15 против, 3 възражали, 3 възражали се. Приема се. И преамбилна точка К, изменение 39 на Жин Ламберт. Джин Ламберт из, устно изменение на, от либералите. Няма възражение. Е, техническо е, изменение е това. Да гласуваме. За против приема се. Край на гласуването на измененията. Сега електронно гласуване за, е, по целия текст. Всички гласуваха. Край на гласуването. 32 за, 3 против, няма въздържали се. Поздравление на докладчика. Много сме доволни от резултата. Нузовно en 7. което стигаме до точка 7 и положението с основните права в Европейския съюз през 2012 година. Това е становище, което изготвяме за парламентарна комисия Либе. Докладчик в нашата комисия е Адам Коша. За против въздържали се Бергит Сипео. За против въздържали се приема се. От същия автор за против въздържали се приема се. Шесто за против, въздържали се, приема се. 7 от същия автор, 8 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 1, компромис А, внесено 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Следващия компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 на докладчика за против въздържали се. Нека да проверим 11 на докладчика. Тому на пивотел Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 14 за, 13 против, 8 въздържали се. Приема се. 12 на същия автор за, против, въздържали се. Приема се. Параграф 3. Изменение 13 на Джин Ламберт. Устно изменение. Някой да възразява? Не. Гласуваме изменение 13. За, против, въздържали се. Приема се. Параграф 4. Изменение 14. Внесено от Биргет Сипел която внесе устно изменение, собственото си изменение, някой да възразява не, гласуваме изменение 14, за, против, въздържали се, приема се. 4А, изменение 15 на Джин Ламберт за против въздържали се, приема се. 4А, изменение 16 на Бирги Ципел за против въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването пивоте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 20 за, 14 против. Приема се. Изменение 17 на същия автор за, против, въздържали се. Нека да проверим. Проверяваме 17. пивоте, Край на гласуването. 17 за, 16 против. Приема се. Изменение 18 на Джин Ламберт. Устно изменение на докладчика, което е същото като изменението по изменение 13. Кой е за изменение 18? Против въздържали се приема се. 19 на Джин Ламберт с устно изменение на докладчика за против, въздържали се, приема се. Параграф 4c. Изменение 20 на Бергит Сипел. Искане за разделно гласуване от либералите. Гласуваме първата част на изменение 20. За, против, въздържали се, приема се. Втората част. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 на Джин Ламберт. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 22 на Бергит Ципел с устно изменение. Някой да възразява? Не. Гласуваме изменение 22. За, против, въздържали се. Нека да проверим. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 18 за, 17 против. Приема се. Може ли да гласуваме анблок от 23 до 31? Но. Да или не? Гласуваме от 23 нататък до 31 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме цялото становище. Начало на гласуването. За, против, за 33, един против, няма въздържали се. Поздравления за докладчика. Когато обсъждахме становището, не бяхме толкова единодушни, така че поздравления, справили сте се добре. Точка 8, последната за гласуване тази сутрин. Доклад по становище на Патрик Леярик за Комисията по индустрия във връзка с плана за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа. Параграф 1. Компромис Б внесен от 5 групи за против въздържали се приема се. 36 на Фредерик Дарден за, против, въздържали се, приема се. 27 на същия автор за, против, въздържали се, приема се. 28 на Сария Сая за, против, въздържали се, приема се. 29 на Фредерик Дарден. Искане за разделно гласуване от АОД. Гласуваме първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека да проверим втората част, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 21 за, 14 против, няма въздържали се, приема се. Параграф 1. Изменение 300 на Фредерик Дарден. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 2. Компромис С, внесен от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Параграф 2. Изменение 36 на Фредерик Дарден за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 на Сария Сая, докладчика е против, за, против, въздържали се. Нека да проверим. Проверяваме 38. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 16 за, 17 против, 2 въздържали се. Отхвърля се. Параграф 2. Изменение 39 на Фредерик Дарден. С искане за устно изменение. Няма възражение. Гласуваме изменение 39 с изменение за, против, въздържали се, приема се. Параграф 3. Компромис де внесен от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Изменение 45 на Фредерик Дарден за, против, въздържали се, Вижте, ако искате да сте председатели на мое място, заповядайте. Вие не трябва да гледате и не може да сте против решението, което взимам аз. Проверяваме. Вот е клю. Край на гласуването. 27 за, 8 против, няма въздържали се. 47 на Евелин Регнер. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 46 на Юта Штайнрук. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 18 за, 17 против. Няма въздържали се. Приема се. 48 на Томас Хандъл за, против, въздържали се, отхвърля се. 49-то е недопустимо. Гласуваме 50-то на Мария Корнелисен за, против, въздържали се, приема се. 51-во на Фредерик Дарден с искане за разделно гласуване от АОДЕ. Първата част гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Нека да проверим. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим втората част на изменение 51, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 18 за, 17 против, няма въздържали се, приема се. 52 е недопустимо. Гласуваме 53 на Томас Хандел за, против, въздържали се, Нека да проверим. 53-то начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 21 за, 14 против, няма въздържали се, приема се. 54-то на Сари Есая с искане за устно изменение от социалистите. Няма възражения господин Оди. А вие сте против, така ли? Трима ли сте? Трима ли възразявате? Кой възразява? Трябват ни трима човека. Кой е против устното изменение? Добре, ясно, ама не сте трима. Устното изменение не се приема. Гласуваме. Какво става сега? Ако устното изменение не се приеме, е недопустимо цялото изменение на базата на информацията, с която разполагам. nous allons travailler en direct ensemble et nous allons парламентарна комисия на de и des amendements. Ще работим всички заедно и ще организираме комисия за допустимост на измененията. Ще ви изчета изменение 54-то. Проблемната част от него. Консидер, къде les... Счита, че предложенията, които... De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 Mondtam, elnök asszony, ezt az utolsó mondatrészt innen, hogy consider the... Госпожо председател, тази част счита, че предложението на комисията и така нататък, тя е засегната от устното изменение, нали така? Устното изменение се отнася точно до тази част на изменение 54-то устното изменение, в което се казва, счита, че е предложението на комисията и така нататък и така нататък е устно изменение, което не можем да подкрепим. Предлагаме ви да гласуваме без устното изменение. Председателката. Първата част на изменение 54-то на Сари САЯ. Тук няма нищо общо устното изменение. Чисто и просто считам, че втората част на изменение 54 на Сари Есая е недопустимо. Затова гласуваме първата част от изменение 54 на Сари Есая до поради което възможностите за заето се изнасят навън. Кой е за? Приема се, а втората част е недопустима. Същото се отнася и до изменения 55 и 56. Параграф 4 гласуваме сега компромис е внесен от 5 групи. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 4. Изменение 64 на Фредерик Дарден. За, против, въздържали се, приема се. 65 на Фредерик Дарден. Устно изменение на социалистите. Някой да възразява на устното изменение.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 Това не се отразява на допустимостта на изменение 65-то. Гласуваме го за, против, въздържали се, приема се. Параграф 5 компромис F, внесен от 4 групи, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 5, изменение 73 с устно изменение от което зависи допустимостта на изменение 73. Някой да е против устното изменение? Не. Гласуваме изменение 73. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 74-то на Томас Хендъл за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 75-то на Фредерик Дарден с устно изменение, от което зависи допустимостта на цялото изменение. Няма възражение. Гласуваме 75-то за, против, въздържали се, приема се. 76-то на Фредерик Дарден с устно изменение по искане на зелените. Няма възражения. Гласуваме 76-то за, против, въздържали се, нека да проверим 76-то с устното изменение. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 18 за, 17 против. Няма въздържали се. Изменение 77 устно изменение, от което зависи неговата допустимост. Някой да възразява. Не. Гласуваме изменение 77 с устното изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да проверим 77 с устното изменение. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 16 за, 16 против, 2 въздържали се, отхвърля се. Изменение първо на Фредерик Дарден за, против, въздържали се, приема се. Преди съображение А имаме изменение второ на Сария Сая, но то пада, затова гласуваме съображение А, компромис А, внесено 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 на Фредерик Дарден за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 на Патрик Леярик. Две части имаме поискане на Ауде. Гласуваме първата част за против въздържали се. Приема се. Втората част за против въздържали се. Нека да проверим втората част. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? 18 за, 15 против, няма въздържали се, приема се. Изменение 10 на Томас Хандъл за, против, въздържали се. Не е ясно, нека да проверим 10 Начало на гласуването. Всички ги гласуваха. Край на гласуването. 29 за, няма против, 4 въздържали се. Кристално ясно беше. 11 без изменение. Мария Корнелисън за, против, въздържали се, приема се. 12 на Фредерик Дарден за, против, въздържали се, приема се. 13 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 15 на Томас Хандъл за, против, въздържали се, приема се. 17 на Фредерик Дарден за, против, въздържали се. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 18 на Фредерик Дарден за, против, въздържали се, приема се. 19 на Фредерик Дарден за, против, въздържали се, нека да проверим. 19 на Фредерик Дарден. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 20 за, 12 против няма въздържали се. Гласуваме становището по електронен път. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. за, двама против, няма въздържали се. Същия коментар, като по предишното становище. Поздравления за докладчика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 bien. Chers collègues, alors nous avons pris une... Уважаеми колеги, с 30 минути напред сме. За първи път се случва. Това няма да наруши реда на работата ни. Но това, което искам да кажа е, че започваме добре. Госпожа Хойман Ройтен, която трябваше да се изкаже по точка 9 не е тук, което означава, че трябва да разгледаме точка 10, която трябваше да разгледаме в 11.10. Надявам се, че това не е проблем за докладчиците в сянка, но тъй като докладчика Емер Костело е тук, предлагам да я чуем, за да ни каже какви са заключенията от работата ни в тристранната среща във връзка с преговорите по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Госпожо докладчик, имате думата. Much, благодаря ви, госпожо председател. С удоволствие бих искала да кажа на а, комисията, че Трисаната среща завърши с успех. Благодаря на докладчиците в Сянка, на всички участници в групата, на комисията, на съвета, както и на всички от секретарята на парламента за усилената работа, която ни помогна да приключим с успех миналия вторник, тристранната среща. Имаше много технически аспекти, които трябваше да бъдат изчистени, но както вече казах, за мен е удоволствие да ви информирам, че всички неразрешени въпроси бяха разрешени. На предишното заседание получих добър преглед, направих добър преглед на проблемните моменти за парламента, като повечето от проблемните моменти за нас бяха решени. Бюджета ще бъде 3,5 милиарда. Принципа за партньорство беше щекотлив за парламента. Трябваше да се допитваме до заинтересованите страни при управлението и при оценката на програмата. Сега този принцип е разписан в регламента. По този начин гарантираме, че принципа за партньорство се прилага и е разписан навсякъде в регламента. Синергиите по отношение на политиката за борба с пилеенето на храна, както и всички аспекти свързани с здравеопазването, бяха решени. Ще има опростени процедури по отношение на администрацията, Парламента на всеки един етап се опитваше да гарантира да няма прекомерно бреме за неправителствените организации. Направихме всичко възможно да защитим по-опростените процедури. Както казах и на последната среща на нашата комисия, ще имаме две оперативни програми. Една оперативна програма, която ще се отнася до социалното включване на нуждаещите се и ще се предоставя помощ е, от хранителни продукти в рамките на втората оперативна програма. Имаме малко финансови средства в контекста на целия бюджет, но така или иначе 3,5 милиарда са си голяма сума. Тези финансови средства ще бъдат целенасочено използвани и ще бъдат насочени към най-нуждаещите се, което е основния, съществения принцип, който защитаваше парламента. Госпожо председател, като, както членовете на тази комисия знаят, има над 40 милиона в Европа, които а, не могат да се хранят редовно а, и живеят в крайна бедност. Липсата на храна в Европа е плашеща и затова беше необходимо да предприемем незабавни действия. Този фонд ще помогне на хората, които живеят в периферията на нашето общество. Това е малък фонд, да, признаваме, но този фонд по никакъв начин не замества националните политики при прилагането на стратегията за борба с бедността. Смятаме, че този фонд ще бъде един инструмент, който ще позволи е, и ще помогне на общата борба с бедността. Благодаря на всички за вашите усилия по това досие. Благодаря ви за това, че успяхме да приключим тристранната среща миналия четвъртък, а не вторник, извинява се преводача. На 17 декември ще имаме възможност да гласуваме. И накрая, преходните мерки ще се прилагат от началото на декември, което означава, че няма да има спиране на финансовите средства за нито една от организациите, тъй като Колед да наближава и по това време на годината много хора изпитват трудности, особено тези, които са цел за тази оперативна програма. Беше много важно да приключим досието на време и да осигурим необходимите финансови средства, за да подпомогнем тези хора в този изключително труден зимен период. Благодаря на всички, благодаря и на вас, госпожо председател, за това, че председателствахте тристранната среща. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за начина по който свършихте работа от самото начало до самия край и включихте и членове на други комисии в работата, включително и членове на бюджетната комисия. В крайна сметка ние можем да отчетем известно задоволство, защото когато приехме правомащията в пленарна зала, мнозинството искаше да се запазат дейностите такива каквито бяха, включително и разширяване на дейността към, матер... към материална помощ на най-уязвимите. Същевременно обаче стана, стана ясно, че разграничението между факултативната и задължителната част на програмата, т.е. между 2 милион, милиарда и половина и 1 милиард от друга страна. Всички тези средства ще бъдат прехвърлени към оперативната част, т.е. помощ и материална помощ. Само пет страни ще се включат във втората част на програмата и то за минималните суми. Сега, по време на тристранните договори, е, разговори стана ясно, че Европейската комисия ще излезе с становище в пленарна зала. Ние обаче бихме искали да знаеме какво ще бъде това становище и дали то отговаря на позициите на парламент. В това становище ще трябва да бъде включена честотата на докладите, на докладването. Съгласно различните правила. И второ нещо, което трябва ясно да бъде заявено от комисията в пленарна зата, зала, става дума за така наречените со, социални магазини или социални хранителни магазини за хранителни стоки. Защото тук бяхме изправени пред една трудност. В предишните програми в тези магазини тези, тези магазини можеха да се снабдяват чрез, прогр... чрез програмата за най-уязвимите. Междувременно обаче бе прието хоризонтално законодателство, урегулиращо използването на финансовите инструменти и това доведе до ясно разграничаване и забрана за смесване на две програми. Следов, следователно, държавите, държавите членки трябва да възприемат нови инструменти, за да, за да се съобразят с новите правила на Европейския съюз. Доколкото знам, френското правителство в момента обсъжда въпроса с самите социални магазини за хранителни стоки, за да могат те да продължат да работят при най-добрите възможни условия. В момента нещата е, напредват но бихме искали комисията да излезе с становище и предложение по този въпрос. Това исках да спомена на комисията. Госпожа Моран Шартия иска думата, а след това ще дам думата на господин Серкс. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Кастело за отличната работа. Очаквахме с нетърпение е, този доклад. Госпожо председател, исках да ви задам един въпрос. Комисията трябва да излезе с е, заявление или с декларация в пленарна зала за евентуалната възможност да се закупуват стоки в социалните магазини за хранителни стоки. Ще може ли. Е, ще бъде ли обсъден този проблем в пленарна зала? Дали наистина ще може да стане това. Не, не, слушала и слушала съм ви. Слушам ви, госпожо председател, и за това ви задавам един много ясен и прецизен въпрос. И второ, не е ли опасно да оставиме държавите членки да вземат самостоятелно решение за финансиране или нефинансиране на така наречените социални хранителни магазини. Сега първо Алехандро и после Чебори. Първо бих искал да ви съобща становището на моята политическа група. С нощи обсъдихме въпроса и е, Социалистите и демократите биха искали да поздравят госпожа Костело и всички тези, които участваха в обсъждането на този проблем, защото смятам, че наистина сме изправени пред един проблем, за който парламента може да се чувства е, горд с е, постигнатото. Става дума за милиони хора и някакси за е, тяхното малко по-светло бъдеще, т.е. милиони хора, които ще могат да се нахранат и да имат едно малко по-добро благосъстояние. Разбира се, трябва да ви, да ви благодариме и за вашата гъвкавост Госпожо председател, Знаеме, че този, този проблем не касае само някои страни или е, някои е, социални слоеве. Не, това е, това е проблем, който касае всички държави членки. Това е проблема на всички и за всички. Това не е проблема само на бедните и на хората, които е, страдат от нищета. Е, по този начин ние показваме, че Европа не реагира само е, на финансовите кризи, а Европа реагира и пред една хуманитарна криза и е готова да подпомогне своите граждани. Благодаря за, на всички онези, които позволиха постигането на консенсус. Благодаря на всички тези, които защитават тази е, социална кауза. Благодаря, госпожо председател. Разбирам какъв е проблема. Разбирам проблема, по който са изправени социалните магазини за хранителни стоки. Разговарял съм с съответните организации и е, органи в моята страна. Но според мен проблема е друг. Тук не става дума е, за полза и за ползата или липсата на полза от тези магазини. Не е това проблема. Но в когато има а, противоречие а, е, в нормативната уредба, трябва да се създадат допълнителни инструменти, за да могат съответните организации или органи да намерят правилното решение. Така че, мисля, че не трябва да потъпкваме правилата, които сами сме приели а просто да потърсиме друго решение. Мисля, че трябва по всякакъв начин да подкрепиме продължаването на дейности в тази област. Благодаря, госпожо председател, каза господин Леди. Аяри. Бих искал да поздравя госпожа Кастело за свършената работа. Бих искал да ви поздравя и вас, госпожо председател. Е, мисля, че е, наистина извървяхме много път, защото това, тази битка я водиме от повече от 3 години. От самото начало успяхме да фиксираме ни критерии и сега можем да отчетеме с удоволство, че сме постигнали на практика целите си, включително и за ангажираните финансови средства. И е, нещата ще тръгнат от януари Но предвид положението в Европа, считам, че можем да отчетеме с задоволство ролята на европейските институции, Европейския парламент и европейските депутати. Институциите и самите ние, знаете, сме критикувани от е, европейските е, граждани. Но е, разбира се, най-добре е да няма бедност, но при наличието на бедност по-добре е да можем да прилагаме тази програма. I think that overall we may be really happy with uh... Да, съгласен съм е, с резултатите на, този, на това досие. Наистина, е, това беше така много амбициозно, доста успорно беше и помежду ни, и между нас, и съвета, и така нататък. Но наистина, господин Костело, и пред... добре си изиграха картите в преговорите. Ние сме много удовлетворени от е, постигнатото и смятам, че би трябвало да се гордеем с това, че е, умножихме възможностите на е, помощните организации да използват е, средства за най-нуждаещите се, за, за, предимно за хранителни продукти, храни за най-нуждаещите се и да ги насочат към проекти, които ще помогнат да се предотвратява разпиляването, изхвърлянето на храна а Също така предвиждате и социални мерки за социално интегриране, за да могат е, е, техните клиенти, които са сред най- е, уязвимите слоеви да се възползват, така че наистина сме доволни от постигнатото. Благодаря. Ще ви дам, ще дам отново думата на докладчицата, но благодаря ви за това, че поставихте този въпрос, който пропуснах да е, засегна аз е, за борбата с е, изхвърлянето на храни. Наистина това е една помощ, която можем да предоставим ние към оперативната програма. И хубаво е, всъщност, ние съсручихме вниманието си върху други неща, не само да преписваме от е, е, стари текстове. Сега, за тези магазини, е, за които казах, е, не е отворена вратата. Те, те са затворни и няма начин да се ползват от тази социална програма. Това, което комисията трябва да направи е да излезе с една декларация, в която е, да изложи е, експлицитно при е, чините, против които затръшва вратата. Е, това е вече отговорност на всяко правителство, е, както е, бе казано. И ето защо държавите, в които е, ние имаме, към които имаме отношение, госпожа Шерпетия и аз, е, да, е, би трябва да дадем възможност на страните да си е, е да преследват, да работят конструктивно в е, е, сега благодаря и на Патрик е, за това, което каза, защото вярно е, че наистина много далеч тръгнахме, много така съпротива имаше също тази програма. Мисля, че февруари 12 та година мина в пленарна зала, тогава приехме резолюция е, която задължаваше да се е, поддържа, е, ни задължи да поддържаме тази програма. След това съвета обаче се противопостави и прекратихме за 13-14, но някои правителства продължиха, именно защото ние се противопоставихме тук, съвета да стояваше да се промени тази програма. Сега тя вече е задължителна и аз мисля, че е, това е голям принос на парламента, който е, задължава, е, заслужава е, нашите поздравление. Благодаря много на докладчицата. Желая ли тя отново да вземе отношение или всъщност сте доволна от резултатите от дискусията? Благодаря. Благодаря на всички за вашите коментари. Мисля, че повечето въпроси бяха засегнати вече. Само да приключа, като кажа, че тази програма е изключително важна на нея трябва да се гледа като на един, една победа за е, парламента. Предишната, от предишната бюджетна линия, която не включваше социално е, интеграция, е, е различна. Тази сега включва наистина и решава, дава отговори на въпросите на хората, на проблемите на хора, които са в материално затруднение, които са в най-неблагоприятно положение и хубаво е, че тя включва и мерки за социално интегриране. Е, този е, това, че вече е, това досие влиза в портфела социални въпроси, означава колко държим на социалните, социалния аспект в най-общ смисъл, че не става дума тук само за простото снабдяване на хората с храни, но и не се свежда всичко само до е, хранителни помощи. Е, става дума за е, е местни вериги на снабдяване с хранителни продукти, е, е, здравословно хранене и така нататък. Всички тези аспекти вече са засегнати в тази нова е, програма. Е, в това отношение ние засилихме, подсилихме предложението на комисията. Е, е, взехме, е, отчитаме и е, разпределението на резултатите от нашата е, работа, е, свързване на различните организации, които работят по тази програма. Много от е, заинтересованите страни, неправителствени организации, хуманитарни организации играят много важна роля, изиграха много важна роля в дискусиите, консултациите. Лично аз участвах в тях с докладчиците в Сянка, също се водиха многобройни разговори и във връзка с е, тези социални магазини, вие говори, казахте достатъчно по тях. Беше проблем е, да върнем е, тези магазини, да въобще да, ги, да поставим темата отново на, на вниманието и да намерим начин да се е, в държавите членки да продължи работата по предоставяне на такива и откриване на такива магазини, социални магазини е, за е, храни за бедните. Наистина благодаря на комисията, на, на политическите групи, всички, които прекараха безсънни нощи и работеха по това предложение. В крайна сметка имаме пред себе си един добър резултат. Très bien. Alors, nous... И така, сега имаме е, е, още е, един успешен, още едно успешно досие. Това е преговори света относно подобряване на приносимостта на допълнителните пенсионни права. Тук става дума за един доклад, е, който е резултат от последните ни е, преговори, е, тристранни преговори. отговорни за това е госпожа Ройтер. Има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които работиха по това досие и е, на които се дължи този добър резултат. Аз съм удовлетворена от него. В самото начало мислехме, да е, Работим по една директива, предложена от комисията, т.е. пари да заделят средства в допълнителни фондове, е, различни, е, различен от основния пенсионен фонд. Оттам тръгнаха нещата и много бързо се оказа, че прехвърлянето на капитал се оказа доста трудно дори в държави, в които е, това е, се случва. В е, Холандия самия процес е ужасно трудно. Много трудно се прехвърлят средства от един фонд в друг. И ето за, защо се запитахме, няма ли да е по-добре да е, поработим по правата за прехвърляне. Пенсии от първия стълб е, с, е, проблеми с е, е, първия стоп са решени, не може ли това да се направи с е, придобити права. В Европа, дори там, където работи, функционират от е, допълнителното функцион... Е, пенсионно осигуряване. Има държави членки, където е, това не съществува, в други, където това е организирано по съвсем различен начин. Това, което искаме да избегнем е да не си играе държавите членки с начина по който това се прави. Искахме да, да улесним всъщност свободното движение е, на, на, и прехвърляне на капитали от един фонд в друг, т.е. ако си работил някъде, да не, си, да не бъдеш на, на, санкциониран за това, че си се преместил, е, си сменил работата си или държавата, а напротив да бъдеш е, възнаграден. Когато говорим за мобилността в Европа, нали, целта е да стимулира, стимулираме мобилност. Това е важният принцип след реакцията на парламента, допълнителните е, въпроси, поставени от комисията, съвета е, реагира така, казаха, окей, мобилността е важна, но искаме да е, сме сигурни, че една от ползите от е, мобилността е, ще бъде само при е, смяна от една държава в друга, прехвърля от една държава в друга. Тоест в предложението се залагат минимални стандарти за придобиването на пенсионни права, ако се е, прехвърлиш е, и е, се преместиш на, и работиш в друга държава членка. Е, а не свободно движение в рамките на една е, е, държава членка което означава, че все още има е, несъответствия и е, работници, които се преместват на държава, една държава в друга, е, се радват на по-добри условия, отколкото тези, които свободно се опитват и използват правото си на свободно движение, е, го правят в рамките на една държава членка. Ние приехме това предложение, защото чухме и обяснения от държавите членки, които казаха, че в, е, е, в сроковете, които остават до е, прилагането на тези решения, те ще се опитат да направят по-привлекателно придвижването и прехвърлянето на права в рамките на държава. Второ, минимални стандарти при получаване на пенсионни права съществуват. В някои държави членки е, започват да се натрупват пенсионни права от 21 година годишна възраст. В други Германия, Люксембург, е, това става е, много по-късно. В Германия около 20, на около 25 години се задейства правото, т.е. около 5 години са нужни за получаване на за, под, за началото на пенсионните права. Тоест, 5 години е, работиш без да е, имаш право, без е, това да се счита за стаж за пенсионно осигуряване. Тоест, държави членки обещаха да променят законодателството си и да, улесни, да решат този проблем национално, в национален план, за да започва правомощаването на 21 година, ако е, т.е. започваш да придобиваш права и периодът на изчакване е около 3 години максимум. Това определено сега е подобрение в сравнение с предишното положение, когато е, ставаше дума за 5 години трябваше наистина много е, така упорито да се отстояваме всичко това. И мисля, че това условие в всички случаи подобрява положението със свободното движение. За какво се борихме? Искахме да направим така, че когато хора са придобили в 3 години пенсионни права, и средствата им се изплащат незабавно, т.е. когато вече си получил, си стигнал пенсионна възраст, си загубил правата си. И това беше наистина оспор въпрос до е, последния момент. И когато говорим за малки капитали, е, тогава вноските на работни, работещи и работодатели могат да бъдат е, изплатени, но лицето, което получава тези средства, трябва да даде съгласието си да получи този капитал или пък е, има избор да не му бъде изплатено е, тази сума, а просто да си запази правата е, за времето, което достигне пенсионна възраст. В приложното поле ние оглеждаме и периода за е, транспониране 3 плюс 2. Е, Сега обаче говорим за 4 години. 3 години за абсолютно всички и 2 години само за тези, които е, се натъкнат на проблеми. Сега е, се стигна до решение за 4 години за абсолютно всички и го приехме. Приехме този вариант. Мисля, че обхванах основните въпроси, но е, тези въпроси, на които ние най-много държим, е, са именно предложението. Е, в това отношение можем да бъдем е, абсолютно доволни от предложението, тъй като то дава възможност за свободно движение на хората. Благодаря много. Сега Томас Ман и мисля, че това е всичко. Благ... Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратко, защото добре ни бяха обяснени различните достижения. Чухме а, отличната работа, която беше свършена от докладчика и от вас, госпожо председател, в рамките на преговорите. Наистина отбелязахме напредък по отношение на преносимостта на допълнителните пенсионни права. Успяхме да защитим и работника в рамките по отношение на бъдещата му пенсия. Затова съм напълно удовлетворен от резултата на преговорите. Благодаря. Томас Ман. Благодаря. Аз е, благодаря за постигне тия компромис. Никак не беше просто, когато човек иска да постигне, когато човек тръгва от един доста висок стандарт, както в Германия, но ни трябват общи решения за да не бъде само на книга мобилността в Европа и на практика. Компромисът с 21 година оправомощаване и изчакване 3 години наистина беше предшествен от един мъчителен процес, трябва да признаем, но в крайна сметка комисията, съвета и парламента се обвиниха около това. Положението някои държави се е, бореха много опорито, което е важен сигнал е, сега важно е след двете години да не трябва отново да бъде поставен е, под въпрос е, това решение и да търсим ново решение. Трябва да търсим устойчивост. Това трябва да се обясни ясно на всички. Да е ясно наистина, че от години се занимаваме с това в този парламент. Благодаря много. Хубаво е, че е, се стигна до тук е, и то се намери едно компромисно решение, което е по-дългосрочно, за да не трябва след няколко години отново да променяме законодателството. Е, именно този, този елемент и ключовата дума устойчивост изпраща важен политически сигнал. Благодаря. И аз искам да благодаря на членовете на комисията, които приеха да влезем в преговори, без да се преразглежда мандата, даден на госпожа Ройтен в рамките на предишния мандат на парламента. Затова успяхме да приключим това досие в рамките на мандата на този парламент, без да трябва да предоговаряме мандата. Екипа на преговорите беше изключително спутен. Той се опита да а, привлече колкото се може повече а, добри а, защитници. Екипът се опита също така да се увери, че всички хора ще а, получат пенсия, коректна пенсия. Увериха се и гарантираха също така, че пенсията на хората ще бъде изчислявана по е, ясен метод. За нас това беше много важен момент. Да се получи съгласието на работника или на служителя е, при прилагането на този механизъм на изчисление. Бих искала да отбележа, че духа на работа на съвета беше различен от този на екипа на парламента. Има риск държавите членки лековато и неофициално да приемат техните служители да работят при един и същи режим на преносимост на допълнителните пенсионни права като другите – но това, което искам да кажа, е, че съществува риск да се стигне до дискриминация между работниците, които се ползват от тази преносимост на права, защото тези работници са мобилни, и работниците, които са мобилни само в рамките на тяхната държава членка. Мисля, че този аспект в някой момент ще трябва да бъде разгледан от нашите последователи. Госпожо докладчик, нещо друго да кажете или всичко вече бе казано? Благодаря ви, казва госпожа Ройтен. Действително, много хора се включиха при приключването на това досие. Аз също бих искала да благодаря обаче и на Европейската комисия, защото през последните седмици тя свърши много работи много при изготвянето на компромисни предложения и затова исках публично да й благодаря. Отбелязвам си също така последния обмен на имейли, който последва трябва да ви кажа, че доста се фрустрирах от това, че докладчика дори не е разбрал за този обмен на имейли. Това наистина ме вбеси. Доколкото разбирам и председателката на нашата комисия не е в течение. Не ми се струва, че е удачно да действаме по този начин между нас. Така че, госпожо председател, отлично е, че може и вие да се спрете на някои процедурни моменти. Други а, лица в представителствата на другите държави членки се държаха по съвсем различен начин. За това бих искала да им благодаря, защото не може да разглеждаме всички и да ги приравняваме. Мисля, че се сещате кого имам предвид. Екипа, който води преговорите, беше отличен и ние отбелязахме напредък благодарение на него. Бих искал да благодаря и на Фредерик, специално да му благодаря, защото работихме в много добро сътрудничество. Мисля, че това показва, че въпреки политическите ни различия, когато работим заедно, можем да постигнем много. Когато получавате имейли, ги препратите на докладчика, уверявам ви, това доста помага на работата а, и улеснява а, вземането на решение, както и вземането на е, един подход. Така че благодаря. Благодаря и на Джин Ламберт, както и на всички останали, които се включиха. Председателката, благодаря ви, госпожо докладчик. Това е една процедура, която обикновено не прилагаме на практика на етап второ четене сме, ще гласуваме позицията на комисията по заетост на 9 декември, т.е. съвсем скоро, след което ще напиша официално писмо на съвета, който след преглед от страна на юрист-лингвистите и така нататък и така нататък ще ни изпрати своята позиция. Очакваме тази позиция в средата на февруари, което от своя страна ще ни позволи да приемем на второ четене проекта за препоръки и да гласуваме в пленарна зала през април. Така че до последно ще ни вълнува тази тема. Когато поех председателството, тук сред досетата, които вече бяха започнати и, и по които трябваше да работим, беше именно и това досие. Сега променяваме към точка 11. Европейски семестър за координация на економическите политики, аспекти свързани с заетостта и социалната политика в годишния обзор на растеж за 2014 година. Да чуем докладчика Серджио Готиерес Прието, който ще ни представи своя проект доклад. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Това е трети доклад, който изготвяме в рамките на европейския семестър. За щастие, този доклад е запъсван от доклада, който се изготвя в комисията ЕКОН и ще позволи за засилването на координацията на економическите политики. Доклада на нашата комисия ще бъде от съществено значение. И бих искала, бих искала извинете, да направя една декларация. По мое мнение е много важно да обменяме мнения за различното положение на държавите членки в Европейския съюз. Различията между държавите членки се задълбочават, затова е важно да се чуят мненията на различните политически групи, въпреки че ние имаме различни виждания, най-малкото заради географските ни различия. добре е да имаме позиция по въпроса преди държавите членки да изготвят националните си програми за реформи. Би било добре, ако преди тези национални програми за реформи ние изпратим ясно послание, единно послание като че ли непрекъснато се изготвят доклади, те обаче не се следват, това е видно, ако погледнете какви са националните програми за реформите. Каква е целта на настоящия доклад? Целта е да не бъдем а, а, богогодни и единствено да се целим към прилагане на определени препоръки, Европейската комисия се опитва да постави акцента върху положителните тенденции за излизане от кризата, но ми се струва, че е важно в този доклад да поставим акцента върху загубата на работни места. Да кажем, че един на пет млади хора са все още безработни, че нивото на бедност непрекъснато се повишава и в този контекст държавите членки трябва да предприемат силни политики, за да може да сложат край на тази тенденция. Затова е много важно да не се задоволяваме с вече постигнатото. Все още е на лице социална криза, която не сме разрешили. В този контекст на европейския семестър бих искал да внеса няколко нови елемента. Така, например, бихме искали да се засилят някои идеи, които вече възникнаха в други доклади. Например, социалните показатели. В рамките на европейския семестър възникна това понятие – а, социални показатели, но те не са задължителни и не са достатъчни. Необходимо е да се отдели равно внимание на социалните аспекти и на економическите. Бихме искали да се създаде еврогрупа за заетост и социални въпроси, за да може економическите аспекти и социалните аспекти да вървят ръка за ръка. Трябва да заложим на конкурентоспособност, базирана върху три стълба. Пакт за инвестиции, стратегията Европа 2020, където можем да задълбочим нашите усилия, както и образованието, обучението. Вчера, както знаете, беше публикуван доклада ПИСА, където се разглеждаше въпроса за грамотността не може да искаме да се създават нови работни места, просто е така, каквито идеи. Е. Затова в доклада на госпожа Берес и на госпожа Фонтане въведохме искане, според което всяка реформа на социалния пазар трябва да се базира на създаването на качествени работни места. Това, по наше мнение, е, е начина за избягване на бедността на нашия континент. Необходимо е да се стимулират всички усилия на държавите членки. Те ще ни помогнат да решим проблема с безработицата сред младите хора. многогодишната финансова рамка е добър контекст и можем да видим дали 6 милиарда отделени за борбата с безработицата между младите хора са достатъчни. Поставяме акцента също така върху риска въплащаван от задлъжнялостта. През последните години много говорихме за задлъжнялостта на държавите – Но внимание трябва да се отдели и на задлъжнялостта на хората, на физическите лица, на юридическите лица. Защото малките и средни предприятия, домакинствата също са задлъжнели и трябва да предвидим механизъм за разсрочване на тези кредити. Бихме могли да подпомогнем семействата и домакинствата. Това е добър начин за излизане от кризата и за тръгване по пътя на растежа. По мое мнение доклада засяга всички ключови аспекти, които са от съществен интерес за Комисията по социални въпроси и заетост. Тези аспекти са много важни, за да можем да изпратим и ясно послание. Благодаря. Вероника Лопе Фонтани. Вероника Тани и другите. Но преди да ви дам думата, искам да спомена нещо. Докладчик ни предлага много широкомащабна дейност, която отговаря на нашите правомощия. Но аз бих искала да бъдем реалисти и прагматични. И а, прагматично и реалистично е сблъсъка с другите институции. Тук трябва да, да, да, да разгледаме растежа, годишния преглед на, на растежа, така както го е представил комисията. Т.е. да направим преглед, да поискаме да бъде допълнен, защото естествено ние винаги можем да застанеме или да заемеме мястото на, европейското, на Европейската а, комисия. Но Важното е да изпълняваме ролята си на съзаконодател при извършване на годишния преглед. Трябва, може би, просто сами да си припомниме какво точно искаме, какво искаме да бъде допълнено. И как да впишеме в този доклад това, което ние искаме да бъде вписано. Сега давам думата на, на следващите оратори. Благодаря, госпожо председател. Наистина, вие сте права. Нямаме, не, не разполагаме с достатъчно време. Този доклад в крайна сметка дори не е преведен, така че ще се наложи да работиме по английската версия, а да не, да не говориме, че срока за внасяне на изменения е до вторник а от друга страна комисията ЕКОН има много повече време. Те ще разполагат с цялата зимна вакансия, коледна вакансия, за да внесат изментението. Доклада на господин Серхио Готиерес е много широко мащабен, той обхваща твърде много проблеми. Сега не искам да се връщам по доклада а, точка по точка. ЕП, ЕНП е готово да се стигне до някакво съгласие. Сега, има част от а, доклада, някои елементи, които а, са изцяло приемливи. Възможността да се увеличи бюджета, за изпълнение на инициативи, свързани с заетостта на младите, е, безработицата при женат, при жените и въобще работата с е, най-уязвимите граждани. Да, трябва просто да да търсиме решения. Вярно, че положението малко се е променило в правилна посока, но сме далеч от е, идеалното, към което се стремиме. Но, госпожо председател, доклада на комисията, струва ми се, е, е крачка напред в правилната посока. Разбира се, има проблеми, които трябва да продължаваме да решаваме, преструктурирането на пазара на е, труда, е, социалното изключване, бедността, безработицата. Това са проблеми, които ще продължат да бъдат в центъра на нашето внимание. Същевременно финансовата стабилност е от, от огромно значение за нашата политическа група. Това е, е основна а, котва за развитието на економиката. Виждате, че макар а, и в нещата да вървят малко по-добре в Испания, все още а, не сме постигнали а, е, това, което искаме да постигнем, но а, е, положението се подобрява, защото, защото има финансова а, е, стабилност. А, защото стабилността е предисловие за економически растеж и възстановяване. Това е един от основните ни принципи и от основните е, репери на НП. Фискалност, но с много, с един достатъчен марш за гъвкавост. Доколкото разбирам, господин е, Готиерес критикува политиката, която е била провеждана през последните години, но съжалявам, не съм съгласна с вас, тъй като, както виждате, тази политика даде е, резултати. Сега следващия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за това е, представене, подробно представене. Наистина докладчика и доклада с една крачка в правилната посока. Но в доклада за 2012 година беше казано многократно, че комисията и съвета на практика не се съобразяват с нашите виждания. А, ние до сега сме изработили 6 доклада по собствена инициатива. Това ще бъдат 7 седмия и осмия. Но като че ли те продължават да, да не бъдат взети предвид. Така. Та, трябва да се, да се опитаме да потърсиме възможности за между институционално споразумение между трите институции, за да могат всички да очакват. Но казват, че за това трябват да промени в договори, но преди да се променят договорите, мисля, че все още има достатъчно поле за действие, т.е. Е, пар, парламента може да участва демократично в цялата тази процедура. И абсолютно подкрепяме е, казаното за е, социалните показатели и не разбираме обаче защо нашите изменения не са подкрепени от социалистите и демократите. Може би става въпрос само на формулировка, може би можем да намерим друг, друг начин да формулираме нещата, защото в крайна сметка това са неща от основно значение. И на последно място бих искал да кажа, че трябва да е, приветстваме е, разследването по повод е, излишък, реализиран от Германия, но също, същевременно можем да критикуваме реакцията на комисията за, не, за решението да не се налага ам, санкция на е, Германия. Защото по този начин се нарушава принципа на равноправно третиране, както и дефицита, така и излишъка могат да бъдат е, в ош ущърп на развитието на економиката. Мариан Харкин. Е, с господин е, Бенян тук ще обсъдихме е, е, Излишък, <laughs> реализиран от Германия. А, аз е, и е, сме абсолютно съгласни. Първо благодаря на господин Готиере за отличния доклад. Няма да навлизам в подробностите. Та, на него се съдържат много добри идеи и по-специално по за е, започването, за, за датата, от която ще почне да функционира фонда 2014 година, но е, има има хора, които искат е, да работят е, временно или да има непълно работно време е, но просто трябва да сме наясно с какво точно имаме предвид същевременно. пред, пред предвижданията и развитията трябва да бъдат извършени по едни много по с едни много по-точни е, методи. Сега трябва да знаем също какво имаме предвид, когато говориме за фискално, фискална консолидация, как, какво точно, примерно, изиска Международния валутен фонд и така нататък. Така че много, много държави членки са взели съответните мерки, но наистина има опасност да се стигне до дефлация. Така че целта не е фискална консолидация на всяка цена. Знам, че и в а, вашия доклад а, е засегнат проблема с а, гъвкавостта и така нататък. Така че наистина трябва да, да намериме правилния баланс. И е, като е, в а, е, р, рамките на и в качеството си на съзаконодатели наистина трябва да, на, да намериме е, начин да е, упражняваме е, влияние върху другите институции, защото в крайна сметка не, не, не е важно да сме доволни от себе си, а наистина да постигнем нещо за гражданите. Сега Едит Бауър. Бих искала само да добавя нещо. Преди 20 минути в е, Евро, Евростат публикува нови статистики, в което се казва, че през 2012 година 125 милиона души в Европа е, са е, били на практика е, жертви на бедността или е, потенциални. Така тогава беше предприета и приета програмата Европа 2020 и не... така че искам да да подкрепа и да поздравя докладчика за това, което каза, свързано с личния дълг и задлъжността на а, гражданите. Има ли други? Пита доклад председателката. Комисията иска ли да се изкаже? Не, тогава давам думата на доклад. En primer lugar, muchas gracias a todos. Е, да благодаря първо на всички, за подкрепата за духа, в който се изказаха. Даваме си сметка, че в сегашната атмосфера в Европейския съюз, сегашните условия, би трябвало да променим нещо. Трябва да помогнем за промяната, на промяната. И съм съгласен с госпожа Мис Фонтани по въпроса за фискалната консолидация наистина е, имаше, имаше от това макроекономически ползи, е, не мога да отрека, но положителните страни е, са, бяха неутрализирани от доста отрицателни такива. Е, сега известна гъвкавост от, е, в е, фискалната консолидация от миналата година се забелязва. Това е добре. Едва ли някой се съмнява в необходимостта да се съкратят дефицитите. Въпросът е обаче с какви темпове трябва да стане това. И обратната страна на монетата е именно, че трябва да, да засилим, съживим растежа и да създаваме работни места. Това, което ние казваме в доклада, както признава и комисията в своят годишен обзор за, на, на растежа, е, е разминаванията, е, които причинява е, и е, дивергенцията, която причинява фискалната консолидация, е, раздалечаването. Важно е, е следното. Е, трябва да инжектираме необходимата гъвкавост в този процес, е, освен всичко останало. Например, в Испания успяхме да набележим, да намерим начини да подкрепим, да помогнем на заетостта, която е, беше в крайна сметка е, подкопана сериозно поради кризата съгласен съм с госпожа Корнелиса Нихаркин, които казаха, че трябва да направим така, защото да има демократично участие. Това се отнася и за нас в парламента, Европейския парламент, и за Евро... националните парламенти. Участието на политиците, на депутати, социалните фактори също е задължително, защото наистина е, трябва, е, съществува сега пропаст между тези, които придвижват процесите и националните парламенти и гражданите. Е, жалко е, че в последния 6 месече много държавите членки въобще не е, обсъдиха своите национални програми за реформи и своите програми за стабилност и конвергенция, макар е, НПО, правителствени организации, гражданското общество, националните парламенти е, да го правиха. И това доведе до конфликти. Наша отговорност е да коригираме това положение. По въпросът за търговския излишък на Германия трябва наистина тук да пипаме много внимателно и е, да действаме интелигентно, като е, отчитаме вътрешното търсене, създаването на работни места. Трябва интелигентно да действаме е, и когато говорим за е, качеството на работните места. Е, нямам нищо против. Е, къ работа на половин е, работен ден, на половин договор, но е, какво забелязваме в е, южните части на Европа, особено такива договори за работа на половин ден се, получи, се, се превърнаха в задължителен вариант, а не а, доброволен. Това, което някои неправителствени организации казват, че такъв е, временен договор, такъв е, договор е, на половина заплата замества пълни щат, просто защото законовата уредба е такава, дава възможност за това и наистина трябва да по, запълним тези празноти в законодателството за да се урегулира това положение. В някои региони има много съотношението между е, пълните е, е, пълната заетост и частичната е различно. Това трябва да се има предвид, е, когато работим по тази тема. Благодаря ви за приноса, за изказванията. Мисля, че добра работа свършихме. имаме възможност за е, диалог, за разговори. Времето не е много, но мисля, че сме стигнали до консенсус. И това е последния път, когато имаме възможност да е, направим нещо този парламент и колкото повече е, по-обединени сме, толкова по-добре. Благодаря. Въпреки вашите оплаквания е, за е, 10 е, декември е, в 12 е, е, се предвижда гласуване по този въпрос. На... Трябва да припомня, че на това, са, това е януарската сесия, 20, 21, 22 януари. Сега приключваме с тази точка дневния ред. Сега моля да се отчита времето. Е, времето тече, но... Съвръщаме. Връщаме се на точка 3 и 4 и да е, ще направим преглед на резултати от трилога, които бяха е, е, срещите, разговорите на тристаните разговори от 27 ноември относно работната сила в общността. Преговори света относно организация и извадково изследване на работната сила в общността. Сега давам думата на Станука. Благодаря, госпожо председател. Ще ви помоля е, за извинение в е, е, имаше известно недоразумение, в моя график имаше някакво объркване, трябваше да присъствам едновременно на три заседания. Сега, колкото до доклада и е, отчета за срещата, е, тристранната среща. Благодаря на председателката за това, че председателство е, води тази тристранна среща. Нейното умело ръководство допринесе много за добрия резултат. Благодаря и на Комисията по заетост за свършената работа. Сега, ще се спра на един е, важен въпрос от това споразумение между съвета от една страна и текста на предложението на комисията, както и позицията на парламента. Става дума за моделите е, адхок, извадковите модели за това изследване. Първоначалното предложение на комисията беше това да става чрез делегирани актове. Парламента е, възприе тази позиция, не, не внесахме никакви изменения по тази част от е, тази част от регламента за изследване на работната сила, но съвета излезе с предложение да се използват актове за изпълнение, да се действат чрез тях, защото те смятат, че комисията, която е създадена, за да определи индикаторите, показателите за този, е, това изследване, няма да има думата. Т.е. държавите членки няма да имат е, възможност е, нито да възразят и това ще им бъде наложено с делегиран акт от комисията. Ще бъде наложено от комисията по всички въпроси, свързани с изследването, с анкетата. Във време на, по време на разговори нашата позиция, позицията, която стоявахме е, че ние настояваме за делегиран акт, което дава възможности на парламента да се намесва по предложения. Особено когато е, става дума за модули, които имат политическо съдържание, например Последните модели бяха за, се отнасяха до младежката безработица, следващата предстои 2014 по заето сред мигрантите, преквалификация и така нататък. Последната информация, която имам от съвета е, че те ще се съгласат с предложението за компромис – искат да е, да остане тази комисия, която ще разглежда е, тези специални е, предложения, комисия, която е съставена от представители на държавите членки и която ще има право да, да определи, да набележи този списък от променливи параметри, като остави всички други параметри е, на делегирани актове, т.е. в ръцете на комисията, която, е, която предложи този, тези специални модели за всеки отделен случай. Това е предложението на за тези, които участват в тристранните разговори. На 17 декември ще имаме втората е, среща. Нямаме още писмена покана от е, съвета, е, писмено предложение за е, компромиса, но трябва да преди това да го получим, за да го е, прегледаме и да се подготвим за трилога. Благодаря, госпожо е, докладчик, за е, изчерпателната доклад за работата по този въпрос и за междуинституционалната работа по него с доста високо ниво на амбиция от страна на парламента. Има ли някои, е, които желаят да се изкажат? Няма. Желая ви успех и кораж е, в следващия е, трилог, който обявихте именно на 17 декември. Приключихме и с тази точка и стигнахме до 12 където ще разгледаме предложение законодателно предложение за подобряване сътрудничество между публичните служби за заетост. Това е доклад, е, ръководен от Федерик Дарден, е, комуто давам думата да е, ни запознае с измененията и, компромиса. Благодаря. Всъщност, това е от името на един. Бауър. След това Едит Бауер. Не, давай, председател. Благодаря ви, госпожо председател. Ще ви дам малко време, за да се смените с новата ни председателка. Сега няколко думи по този компромис. По публичните служби по заетост. Няма да се връщам надълго и на широко по тази тема, защото многократно сме обсъждали в тази комисия. Ще разгледам само компромисните изменения. Внесени бяха 17 компромиса, а, може би скоро ще станат 18. В тях сме групирали измененията, които бяха внесени. Свързахме се с съответните колеги, за да доизчистим текста. Няма да се спирам на всички компромисни предложения. Ще се спра само на четири. Първо, компромиси Е и Н, които се отнасят до представянето на инфранационалните а, органи по заетост. Тоест, това е, е проблем свързан с заместниците и предлагаме решение. Ще има гласуване и по един глас за всяка държава членка в съвета. В това отношение сме се вдъхновили от това, което вече бе направено в инициативата за младеща. Втората тема компромис М сътрудничеството на мрежата с други заинтересовани страни при прилагането на политиката по заетост. Явно е, че се нуждаем от това сътрудничество между различните партньори, затова и сме ги описали в компромисното предложение. Поставяме акцента върху факта, че сътрудничеството трябва да се осъществява по инициатива на мрежата – в зависимост от конкретните теми. Третия компромис, на който искам да се спра, е компромис О, който се отнася до делегираните актове. И в това отношение проведохме дискусия, за да помислим до каква степен можем да приемем делегиране на правомощия и на кого бихме могли да ги делегираме парламента губи изцяло своето въздействие в този процес и за това имаме компромисно предложение, в което някои мисии на а, мрежата се уреждат посредством делегирани актове на Европейската комисия, а останалите а, подлежат на а, отговорността на мрежата. Ще има триалог по тази тема Както по тази, така и по отношение на актовете за изпълнение. Но нека не изпреварваме събитията. Важно е тук да запазим известна роля и за парламента. И на четвърто място, една тема, която все още не е в документа, тъй като не е обект на компромис, задължителния или незадължителния характер на участието на публичните а, органи на държавите членки в мрежата. В предложението на комисията се предлагаше задължително участие, но явно в съвета позицията е по-различна. Затова предлагам компромисно изменение – сходно на, което ще бъде под номер 44, в което да кажем, че публичните служби по заетостта, посочени от всяка държава членка, което ще ни даде възможност да унагледим това, че всяка държава членка задължително трябва да седне на масата за преговори. Това беше от мен. Благодаря. Thank you. We have to members uh, uh, asking for floor, Mr. Becker and Mr. Господин Бекер, за мен е чест да ви дам думата. Е, танке, е, it's a privilege to... Благодаря ви, госпожо председател. За мен пък е чест е, да мога да се изкажа пред вас, под вашето зорко око. Ще се опитам да бъда кратък. Можем само да се поздравим за професионализма на докладчика. Той беше доста а, конкретен в своята работа, което не означава, че няма проблеми. Компромис N, например. Всяка държава членка има представител и заместник в институциите. Посредством компромисно предложение N ще се стигне до неуправляема ситуация. Просто тя ще излезе от контрол. Има държави, в които трудовия пазар се регулира от няколко институции. А това, по мое мнение, няма да допринесе за повишаването на качеството. И от тук апела ми към докладчик. Моля ви, помислете и върху следното. Нека да имаме само по един представител от държава членка. Без замес И един заместник. Мисля, че по този начин ще бъдем много по-ефективни и иначе в противен случай представителите ще се разраснат като гъби. На второ място. Трудовите инспекции. Те са от съществено значение в политиката на заетост, но не и те не са от такова значение в борбата с безработицата. Трудовите инспектори нямат правомощия, нито опит, нито квалификация – да се справят с този аспект на проблема. На трето място, както каза господин Дарден преди малко, задължителното или незадължителното участие. Аз съм съгласен на 110% с докладчика. Благодаря. И аз благодаря, господин Бениан. Имате думата. Благодаря ви. Най-напред благодаря на докладчика за работата по това досие. То не беше особено трудно. Бяхме единодушни. В много отношения оттам изготвихме някои компромиси. Но имаме проблем с компромис М не е толкова сериозен проблем, но искаме да се каже regular вместо occasional, защото дори и regular не означава прекалено често. Бихме искали да има по-редовен, по-нередовен график. Притеснени сме също от загубата на представители на работниците – не винаги синдикатите са подходящите представители. Това въжи както от гледна точка на работодателите, така и от гледна точка на работниците. Това обаче не са големи проблеми. Основният ни проблем е в компромис и не мисля, че трябва да се използва думата социален дъмпинг в законодателен текст, защото нямаме дефиниция за това понятие. И ние вменяваме задължение на мрежата, задължение, което мрежата няма да може да изпълни нямаме а, особени проблеми с използването на социалния дъмпинг в други текстове, но ми се струва, че в законодателен текст не можем да а, го използваме, ако нямаме а, общо прията дефиниция. По компромис Q не считаме, че е необходим, защото той повтаря член 3.1а. Благодаря. Благодаря ви. Сега нека да чуем комисията. Ако тя желая да вземе думата, не желая. Добре, господин Дарден, бихте ли обобщили? С удоволствие, госпожо председател. Показаното от господин Бекер. Компромис Н. И риска да има прилив на много заместници, което да доведе до безконтролна ситуация, мисля, че трябва да се намери по-друга формулировка, може би. Най-вероятно трябва да ограничим броя заместници, може би един заместник е достатъчно. Ще да обсъдим този момент, но най-важното е заместника или няколкото заместници да могат да участват в дискусията. Те да не бъдат просто заместници, а да могат да следят целия процес пълноценно. Това е много важен момент по трудовите инспекции, на които се спряхте? Ами помислих малко и съм склонен да се съглася с вас. Да, трудовите инспектори не трябва да участват в мрежата. Да, те биха могли в даден момент да дадат своя принос, да работят заедно с публичните служби по заетост, да, действително, на моменти биха могли да бъдат включени в консултацията по дадена тема, но те не могат да бъдат считани за а, заинтересовани страни в рамките на мрежата, така че и в това отношение сме на едно мнение. Благодаря ви и за подкрепата, която ми оказахте по отношение на задължителното участие в мрежата. Наказаното от господин Бениан мога да кажа следното. По компромис М Съгласен съм с вас, че occasional не е правилният термин. Важно е тук да имаме инициатива от страна на мрежата. Сега дали трябва да казваме regularly или не. Дали пък не трябва да кажем, че тази инициатива трябва да се провежда всеки път, когато е необходимо, бихме могли да помислим, за да не бъдем прекалено формални. Това е по компромис М. По отношение на представителите на работниците, които се заместват от социалните партньори, Бих могъл да приема вашето предложение, но нека да, да обсъдим нещата, за да не забравим някои аспекти. По компромис и смятам, че в това в борбата с безработицата и за платформата на публичните служби по заедостта е важно да се упомене социалния дъмпинг. Вярно е, че нямаме някаква общоприета дефиниция, но темата непрекъснато а, се обсъжда, засяга безработицата в някои региони, така че си заслужава да а, поставим в центъра социалния дъмпинг по мое мнение, е необходимо и ще има положителен отзвук. Нека да запазим това понятие в текст. Мисля, че отговорих на коментарите. Nous avons encore quelques jours pour affiner. Разполагаме обаче с още няколко дни, за да доизчистим нещата. Разполагаме с време до понеделник. Like uh, to remember that uh, remind uh, that uh, uh, Така, благодаря за вашите бележки. Както каза господин Дарден, след приемането в комисията. Вероятно доклада ще бъде внесен в пленарна зала по време на мартенското заседание. И сега аз ще дам отново думата на господин Прието. Днес е вашия ден просто. Да, благодаря, благодаря. Вие казахте, че днеска наистина си е моя ден. Сега искам да кажа две или три неща. Първо искам да благодаря на другите политически групи, за участието и за усилията миналата седмица по време на а, преговорите разбрахме, че сме така на прага на достигане на съгласие, компромиси и наистина успяхме да обединиме всички становища в три а, компромиса. Европейската економика се нуждае от стабилност, за да можем и на практика да изправиме направените през последните години грешки. Благодаря циците в сянка, за измененията, за предложенията и за доброто желание да постигнем наистина компромис. Мисля, че този доклад ще е от ще е качествен, ще бъде полезен на, икон... на комисията ИКОН, за да направиме всичко възможно за въз... възвръщане на растежа в Европейския съюз. Благодаря на всички. Да, аз знаех, че че ще стигнем до споразумение. Благодаря на докладчика за отличната работа, която свършихме. Обединихме всички предложения в компромисите, така че мога само да благодаря на всички. Yes. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Очевидно не. Uh, so I would like also uh, remind you that voting... Само да ви припомня, че следващото заседание ще бъде в Страсбург. Това е изваредно заседание на 9 декември. Доклада ще бъде прият на 20 януари и най-вероятно ще внесеме този доклад в пленарна зала през февруари. А сега точка 14 от дневния ред. Да ви кажа с няколко думи докъде са стигнали преговорите с съвета относно свободното предвиждане на работниците. Е, преговорите с, така на, се развиват в една много напрегната атмосфера и на моменти имаме чувство, че е, че е, съвета просто иска да ограничи обхвата на регламента, но ние отстояваме нашата позиция, макар и с трудност. Така че, наистина преговорите са много трудни, не получаваме обратна информация от съвета относно предложенията, които внасяме, включително и по въпроса свързан с а, колективните е, жалби, е, мястото на, установ, на установяване, пар, партньорите. Така че проблемите са много. Следващата седмица ще продължиме преговорите, най-вероятно и на 16 ще именно наистина тези преговори върват много, много бавно. Някой иска ли да вземе думата? Господин Съркъс. Благодаря, госпожо Бауър. Бих, исках само да ви припомня следното. Просто е, господин Оле Кристенсън ме помоли да го извина. Той има той е в е, родината си. Но, да ви кажа следното. Социалист, групата на социалистите иска да бъде обяснено на съвета, че ние няма няма да отстъпиме по член четвърти, т.е. това, което може да застраши колективното договаряне е, в държавите членки. В договора е записано, че социалните партньори трябва да бъдат автономни и трябва да се вземат предвид е, националните е, специфики, свързани с трудовото договаряне. Така че в никакъв случай не трябва да се опитваме да променяме а, нещата. Всяка страна има своя практика, свои, а, свои традиции, своя култура относно а, свързана с организацията на трудовия пазар и а, трудовото законодателство въобще. Това е по член четвърти. В е, член 8 също има нещо, което е, е объркващо. Всички се трябва да, да, трябва да бъдат е, обхванати. Не става дума за командированите в момента. Така че в никакъв, в никакъв случай, чрез е, мъгляви формулировки, не трябва да е, отстъпваме. Значи, става дума за трудовото договор, за колективното договаряне и обхвата на директивата. Няма и не бива да отстъпваме на тази тема и по тези е, точки. Господин Бенян, само някои два принципни въпроса. Аз не съм участвал в е, преговорите, така че не мога да навлеза в подробности но мисля, че трябва да разграничим от една страна свободата на предвижване на трудещите се с цел труд, защото това може да има някакви последици с командироването, но ще се върнем към това следващата седмица. По време на преговорите. Но струва ми се, че има е, така повод за известна неспокойствие и за правата на е, трудещите се при е, това свободно придвижване и право на труд. Така че тук нещата трябва да се изяснат. Благодаря, казва председателката. Благодаря на изказалите си, колкото до член четвърти, разбира се. Опитваме се да отстояваме нашата позиция и по най- Когато има разли, разлики, проистичащи от традициите, от различните правни уредби, то тези разлики трябва да се обсъдат в съвета но е трудно да се защити подобна позиция, когато има вече ам, одобрено съдържание. Така че Просто това не трябва да става да и да излиза само от нас и да бъде в наш интерес, а по-скоро самата стра... Стран, засегната страна или страната с особени традиции трябва да застане за това. А същевременно става дума за една директива, която има за цел да а, бъде приложено вече съществуващо законодателство. Както, както казахме, командированите не са включени в обхвата на тази директива. Така че тук не става дума за нищо ново, не става дума нито за нови права, нито за нови придобивки. Та. Да. А това просто ще доизясни нещата. Така, считам и смятам, че сме изчерпали дневния ред. Следващото заседание, както казах, ще бъде в понеделник в 19.30 в Страсбург, а последващото заседание ще се проведе на 17 декември след обяд, само след обяда. Благодаря ви за а, участието и приятен уикенд.